Само две изказвания поради ограниченото време. Госпожо Матера, и аз не съм много доволна. Аз очаквах по-голям напредък, когато започнах да изпълнявам функцията на комисар, който отговаря за равенството на половете. Но трябва да имаме предвид по-общия контекст, в който работим. Някой нарече нашата епоха епоха на безпокойство. Несигурно е нашето общество. В него има много нервност. В такава атмосфера хората по-скоро са склонни да се връщат към старите традиции и към правила, които по някакъв начин са доказали годността си. Така че периодът просто не е особено благоприятен за нови концепции, за нови идеи, за нови тенденции, които лесно да бъдат приети от обществото като цяло. И за това резултатите са ограничени. Според мен това е една от причините. Само една иллюстрация ще дам. Неодавна в Унгария бе сформирано правителство без нито една жена. А сега госпожа Бланкевичуте спомена, че в правителството няма нито една жена. И хората в страната сякаш не обръщат внимание на това. Няма никаква реакция. Смятам, че хората в държавите членки трябва да вземат отношение към подобно неравенство, трябва да изразяват мнение към него. Винаги съм била против това да се приемат регламенти, които да нареждат на хората как да съчетават различните си функции. И за това бях много удовлетворена от инициативата за баланс между личния и трудовия живот, защото това е инициатива, която дава възможност за такова съчетаване, а не го налага. Мисля, че по този начин Европа трябва да продължава да работи, като предлага възможности, като утвърждава равенството, като не проявява търпимост към дискриминацията. Това трябва да бъде много сериозно подчертано. Разбира се, необходимо регулиране там, където такова се налага. Но само когато се налага. И то трябва да бъде съчетавано с кампании, с достатъчно финансиране и с обучение. И второ, искам да коментирам изказването на господин Юрек. Аз казах за Истанбулската конвенция, че ние зачитаме правото на суверенните държави да ратифицират или да не ратифицират един международно правен акт. Но ще подчертая, че и в бъдеще ще пояснявам, ще разяснявам недоразуменията в доводите, които кръжат около тълкуването на Европейската, на Истанбулската конвенция – Господин председател, исках да се изкажа кратко, не успях, за съжаление. Е, много добре се справихте, госпожо комисар. Благодаря много за отговора, който дадохте. Благодаря ви и за това, че сте тук. Колеги, приключваме е, дебата по този въпрос. Е, получил съм два проекта на резолюция. Един от групата на ЕКР, другият от Комисията по правата на жените. Гласуването ще бъде утре. И сега следващата точка политически предизвикателства и стратегии за борба срещу раковите заболявания и свързаните с тях съпътстващи заболявания при жените. Тук има зададен устен въпрос. Госпожа Юто е негов автор. Имате думата за 5 минути. президенте. Благодаря. Уважаеми колеги, господин комисар, всеки ден хиляди жени са изправени пред битката срещу рака, заболяването на века. Продължават смело да се грижат за семейството си, и опитват се да продължават да работят независимо от всичко. За всички тях искаме да има по-лесен достъп и по-економичен на диагностични и превентивни а, из, изследвания. Всяка година Евростат дава тревожни данни. Всяка трета жена развива рак. Близо 60 000 европейки умират от тумор всяка година. От рак на гърдата над 90 000. Рак на матката, рак на маточната шийка и други. Това са само примери. Всички знаем, че тези е, тумори е, помори, е, морят всички. И жени, и мъже, и деца. Но когато при жените те се случват, това се случва често в онази част, която е чисто женска и онази части, които не карат да се чувстваме жени, като например гърдите или репродуктивния апарат. Много често се подценяват тези неща, имайки предвид колко е важно това заболяване. С фатален край има много заболявания, но има и много жени, които успяват. Над 80% от жените, диагностицирани на ранен етап с рак на гърдата, получават своевременно лечение и оцеляват. Техните семейства обаче също страдат заедно с тях. Животът им обаче се променя заради инвазивните терапии, като например лъчетерапията и други, или хирургичните операции, които трябва да преживеят не само с не масте, само мастектомии или хистеротомии, но и чисто психологически това се отразява ужасно. Европейския съюз трябва да създаде политики и програми в сферата на здравеопазването, които да дават много повече възможности за лечение. Три са основните аспекти, които искам да подчертая. На първо място, що се отнася до превенцията, мониторинга и достъпа до лечение. Често случващата се фатален изход се дължи на това, че често а, този рак не се хваща на ранен етап и вече няма как да бъдат лекувани. Ако може да се диагностицира на ранен етап, процента на излекуваните е много по-висок. Затова е нужен постоянен мониторинг на жените, който и да е достъпен чисто економически. Нужен е специфичен скрининг, както и по-общ скрининг. Трудно е да се изпълни това, тъй като контролните прегледи обикновено са много тежки, чака се дълго за такова нещо. Трябва да работим за това, за да защитим здравето на всички. Вторият аспект е свързан с специфичните видове лечения при жените. В случая говорим за тумори, които са свързани с женски органи, които трябва да се вземат предвид, когато лечението се планира, защото това са части от тялото, които представляват нашата женственост. Трябва да се вземат предвид и естетичните аспекти, не само функционалните. И накрая, и точно тук ми се иска да говорим малко повече, е психологическия аспект и свързан с помощта, която се предоставя. Необходимо е да се гарантира подкрепа и адекватна подкрепа наистина на всички жени. В момента, в който се нападне а, женското тяло и хирургически се махнат основни елементи от нашето тяло или нашата репродуктивна система и по необратим начин психологическата помощ, особено в периода след хирургическата намеса, е задължителен и трябва да се превърне в едно право на всички. Да оставим тези жени сами означава да стане много по-трудно за тях да играят ролята си на съпруги и майки роли, които не могат да бъдат прекъснати от заболяването. И накрая се обръщам към комисията и я моля за една европейска стратегия, която да е еднаква за всички държави членки посредством програми за скрининг на туморите, повече инвестиции в научно-изследователска дейност, както и инфраструктура. Благодаря. И аз ви благодаря, госпожа Аюто. Комисар Андрюкайтас, давам ви думата за отговор. Е, Госпожо председател, благодаря ви. Уважаеми членове на парламента, благодаря за съхватния въпрос. Ако ми позволите, госпожо председател, ще говоря малко повече от 5 минути, за да отговоря на всички поставени въпроси. Благодаря на парламента, благодаря на госпожа Аюто за това, че повдига този важен въпрос за рака при жените. Статистиката е жестока. Това е втората причина за смърт в Европейския съюз. Над 580 хиляди жени са засегнати и това число се увеличава. Но тук не става дума само за статистика. Поражението, което нанася рака, са върху обществото, семействата, економиката, сближаването и така нататък. Към... Първата програма а, на Европейския съюз за борба с рака беше прията през 1980 година. Тогава а, Европа въведе повече а, а, схеми, методи а, за борба с рака, програми и така нататък. А, беше прието законодателство срещу а, а, употребата на тютюневи изделия Европейските действия срещу рак а, са довели и до редица конкретни резултати, но сега ще отговоря конкретно на въпросите. Първият въпрос относно стратегията на европейско равнище. Ние вече Работим с националните държави, за да гарантираме, че жените ще могат да се възползват от висококачествени програми. Ние водим борба срещу като най-важните карциногенни фактори През 2017 година е публикуван документ за борбата с рака, включващ аспекти на скрининга, повишаване на качеството, на грижа за пациентите и в общността. Европейски насоки за борба с рака на гърдата са прияти. Съдържа се най-нова информация, индикатори и данни за този вид рак в Европейския съюз. Има европейска информационна система, която проследява, проследява данните за смъртността, преживемостта и така нататък. Европейската комисия започна кампания за вакциниране срещу хепатит и човешкия папиломен вирус, който е причинител на рака на маточната шийка. Прияти са препоръки на съвета за скрининг и от тогава насам наблюдаваме подобрение. 25 европейски държави имат програми за борба с рака на гърдата. 22 държави имат програми за борба с рака на шиката. През последното десетилетие се увеличил броя на жените, които се подлагат на скрининг от 54 на 58%, а скрининга за рак на маточната шийка от 54 на 64%, което подобрява и останата част на статистика. Бих искал да припомня, че инициативата на Европейската комисия за рака на гърдата в рамките на тази инициатива се предлага информация за целия цикъл от сканирането до грижа за пациентите. Тази информация е насочена към а, различни групи потребители. И тези насоки са актуализирани, включени са добри практики, но те сега трябва да преминат към фазата на прилагането в държавите членки. Ние правим много, за да насърчим държавите членки да работят и да прилагат а, а, насоките. Има нова а, а, работна група, която работи за да затвори на празнотата между научните достижения и изпълнението на практика. Комисията стъпва на научни данни и на добри практики. Новата рамкова програма Хоризонт 2020 година работи с концепцията за инициативи водени от мисии. Така че могат, може да се включи разяснителна работа сред децата и така нататък. Дали комисията планира кампании за повишаване на осведомеността? Чудесен въпрос. Ние знаем, че превенцията е по-добра от лечението, но, но, но как да го направим? Ще продължим да работим с държавите членки, заедно с международните агенции, които работят в областта на изследванията на рака. И целта ни е да имаме Европейски кодекс срещу рака, който да бъде лесен, разбираем, мощен, да дадем важните послания, да намалим рисковете и тютюнопушене, неправилно хранене и така нататък. Лесно, но разбираемо. И да организираме програми за скрининг и за превенция на рака. Да насърчаваме хората да вакцинират децата си срещу човешки папиломен вирус и хепатит Б. Много е важно да се обръщаме към гражданите по лесен и разбираем начин. Така ще намалим а, а, а, и а, ще а, организираме кампании около текущите програми за а, скрининг и на обществени видими а, а, места. Когато летях за Полша, имаше информация на борда на а, самолета. Това беше чудесен пример и нека да направим а, повече. И в контекста на предстоящите избори тази тема трябва да бъде е, един от основните приоритети в политическата ни програма. Трябва да продължим да правим повече в областта е, на рака. Трябва да продължим да работим по превенцията на рака е, и да насърчаваме е, избора на здравословен начин е, на живот и да се стремим към интегриран подход в борбата с рака. Искам да благодаря на членовете на Европейския парламент и техния манифест за рака, който се фокусира най-вече върху превенцията. Благодаря. Благодаря, господин към комисар, за всеобхватния отговор. Ще призова колегите да се придържат строго към определеното им време и предварително им благодаря госпожа Петир predsjednice gospodine povjerenie nije li zastrašujuća. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, уважаеми колеги. Има ужасяващи цифри за смъртността в Европейския съюз, която се дължи на ракови заболявания. Вашингтонския университет констатира, че Харватия е сред десете страни в света в най-висока степен засегнати от ракови заболявания. През 2018 година 2 милиона нови жени са се разболели от рак на гърдата. Най-често срещания при жените и втория по честота сред раковите заболявания въобще. И много Жени страдат без никаква разлика на социално положение, това къде живеят, какво работят. Важно е да имаме най-сетне една единна стратегия, която позволява всички пациенти да бъдат обхванати и лекувани. Важно е да бъдат образовани жените, да се инвестира в изследвания и да се отчитат разликите и спецификите на мъжете и на жените. За тази цел ни е необходима помощ от Европейския съюз, въпреки че компетентността в областта на здравеопазването е на държавите членки. Благодаря. Госпожа Борсан за две минути и половина. Захвалям, госпожо председавајућа. Прие свега Благодаря. Искам в самото начало да благодаря на докладчика за тази резолюция. Темата е изключително важна. В Европа милиони 300 хиляди умират от рак. Европа имаме често срещани ракове, като например рака на гърдата – 80% е възможността за оцеляване, но това е само когато бъде хванат на ранен етап този рак. Нужна е по-добър контрол и по-добра профилактика за всички видове рак. Нужен е достъп до здравоопазване. Всяка една жена трябва да има достъп до такива универсални услуги и по-специално профилактиката за ранно хващане на рака, както и подкрепа, която да е безплатна след е, улавянето на този рок, независимо от професията, независимо от другите фактори, свързани с е, жените. Всички жени, които са оцелели след рак, познават какви са трудностите е, на работното място или в семейството или приследването. Става дума за репродуктивно здраве. Тук те са изключително важни, тези въпроси, особено при лечението. Ракът е изключително обезпокоителен и трябва да правим много повече, за да спасяваме човешки живот. Трябва да заделим достатъчно ресурси. В своите изменения ясно подчертах, че трябва да се инвестира в, всички, в изследванията на всички видове рак. Трябва да се реагира и да се търсят причините рака особено в източна и централна Европа. Обръщам се към Европейската комисия да погледне на фаталния изход на тези видове рак, на матката, на маточната шийка, защото те зависят и от начина на живот, трябва да бъде подкрепена и семействата, където това се случва. Нужни са центрове за лечение, които да са качествени и които да бъдат финансирани от Кохезионния фонд. И също така имаме една амбиция днес в Европа и Европа трябва да намери най-добрия начин да лекува рака. Трябва да има адекватни ресурси. Благодаря. И аз ви благодаря за минута и половина, госпожа Житнанска. Дякуем велми пекне, пани predsedajúca. Благодаря, госпожо председател. В Словакия всяка година а, има а, а, 3000 нови случая на рак. А, а, но Всъщност ние не знаем каква е точната бройка на хората диагностицирани с рак, защото до, до няма организация, която да регистрира тези случаи. На това ще се сложи край и случаите ще бъдат единорегистрирани регистрирани от тази година. Скринингът беше въведен за откриване на рак на маточната шийка, на дебелото черво и гърдата. Ракът на гърдата е най-често срещания рак сред жените в Словакия. В повечето случаи обаче той се диагностицира на много късен етап и така много жени умират Скрининговите тестове също така трябва да бъдат предложени с мамографични прегледи. Трябва да се разбие мита за вредата от мамографията. Мамографията е единствения метод, който може да открие рак на гърдата на ранен етап. С скрининговите тестове отнемат едва няколко минути от живота на всяка жена, но те могат да спасят нейния живот. Благодаря. Две минути и половина, госпожа Вирик. Благодаря, госпожо председател. Господин Андрюкайтис, госпожи и господа, много са трудностите, с които се сблъскват нашите политики, когато искаме да подобрим живота на жените, засегнати от онкологично заболяване. Трябва най-напред да започнем от превенцията и от тук да мислим за качеството на скрининга – на откриването на ранните симптоми. Това трябва да бъде хармонизирано в цяла Европа, защото ранното откриване на симптомите значително се отразява върху вероятността от успешно лечение. Е, жените, които са засегнати от онкологично заболяване, е, изпитват безпокойство, губят апетит, е, губят косата си, губят съня си. За младите жени едно такова заболяване означава, че те може би никога няма да станат майки. Аз подкрепям по тази причина инициативата Заедно да победим рака. Ние възприемаме чрез тази инициатива хоризонтален подход. Работим с всички заинтересовани, говорим за това как да подобрим живота на жените засегнати от рак на гърдата. Онкологичните заболявания също се отразяват отрицателно върху кариерата на жените. Те или отсъстват от работа, или дори губят работата си. Дори и да се преборят с рака, заболяването продължава да оказва своето въздействие. След излекуването трябва да има възможност да се сключват застрахователни договори и да се получават банкови заеми, все едно никога не сте боледували. Необходимо е да се правят повече научни изследвания. Нуждаем се от по-голям напредък, по-сериозен напредък в превенцията и в лечението на пациенти с онкологични заболявания. Бих искала да видя една перспективна европейска политика в това отношение. Благодаря за две минути, госпожа Валина. Благодаря ви. Не мисля, че Търго... не може да позволим търговски интереси, фармацевтични интереси да бъдат противопоставени на, гра... на здравето на гражданите Както казва и омбудсмана, както е записано в много доклади, не може постоянно да наблюдаваме колко често се среща комисията с лобисти, предприятия и така нататък. Това се забелязва особено при дефектните импланти, а, от които бяха произведени от френско предприятие. Бяха, независимо от това пред този скандал, е много други продължават да ги произвеждат, без да обясняват колко е вреден и какви са последствията от слагането на силикон. Ние в Комисията по петициите пак ще говорим по тази тема. Същото се случва и с леченията за рака. Нужна е силна здравна система, и която да бъде публична, универсална. Нужни са адекватни средства, които да отговарят и на спецификата на заболяването. Европейската комисия трябва да насърчава обмен на добри практики за профилактика и лечение е, на такъв тип заболявания, както е при рака на гърдата. Държавите, които изпълняват такива мерки, трябва да имат обща визия, цялостна визия, не само да финансират здравната система, нужно качество, но е нужно също така да има и контрол на здравните продукти, които са много рискови и да се оценяват тяхното въздействие върху здравето на жените. И накрая институциите, отделните държави членки трябва да използват структурните фондове ефективно и ефикасно всички съществуващи елементи на европейско ниво, за да инвестират в научно-изследователската дейност да има специализирани медицински центрове и адекватен специализиран персонал. Благодаря. Следващия оратор, госпожа Ривазин, но я няма. Затова продължавам към следващия, а това е госпожа Козловска Раевич. За една минута заповядайте. Благодаря, госпожо председател, госпожи и господа. Ракът на раздруги заболявания са резултат от замърсяването на околната среда. За това, наред с медицинската помощ, трябва да предприемем действия във връзка с индустриализацията. Много се радвам, че обсъждаме този въпрос и се показват конкретни пътища за превенция и за лечение. Радвам се да чуя от Европейската комисия, че а, а, са взели предвид препоръката от резолюцията за стратегия. Имаме нужда от общи действия, финансиране, изграждане на най-добри възможен стандарт, за да може всяка жена в Европа, без значение дали живее в Западна или Източна Европа, да има еднакви шансове да бъде излекувана, ако се разболее от рак. Благодаря. Госпожа Вишневска за една минута pani przewodnicząca! szanowni państwo! Госпожо председател, господин комисар, госпожи и господа. Е, всеки трети европеец през живота си е застрашен от това да се разболее от рак. 26% от всички смъртни случаи в Европа се дължат на онкологични заболявания. Основната форма на рак, която засяга жените, е ракът на гърдата и ракът на Zgadzam се с тем, че стратегия европейска. и ракът на матката. Необходимо е да има европейска стратегия за борба с онкологичните заболявания. Това би било извънредно полезно. За съжаление, има различни стандарти за превенция, за диагностициране и за лечение в източната и в западната част на Европа. Длъжни сме да преодолеем тези различия, да утвърждаваме здравословен начин на живот и да убеждаваме хората, че възможно най-рано трябва да се откриват признаците на рак и да бъдат лекувани. Благодаря, госпожа Шойдрова. Благодаря. Дами и господа, статистиката е съвсем ясна. Ракът убива. 26% от смъртността в Европейския съюз е причинена от рак. Европейският съюз е запознат с темата и затова излиза с различни инициативи. Искам да благодаря на комисаря, който изброи тези инициативи и си личи, че е лично ангажиран Ясно е, че се вълнува и че разбира работата си. Работата, която върши за хората, върши за жените. Една от най-често честените е, видове рак е рака на гърдата. 13,4% от всички видове рак. Превенцията на този вид рак трябва да включва насърчаване на здравословно хранене, здравословен начин на живот, профилактика, ранна диагностика. Надявам се социалният фонд, който ще интегрира настоящата програма Здраве, да помогне. Благодаря ви. Аз ви благодаря. Господин Земет Димех за минута. Синьора, синьора президент, Госпожо председател, както чухме в началото на този дебат, Говорим за нещо много сериозно, за болестта на века. Например, в Малта имаме 5000 нови случая всяка година, 9000 теста всяка година, две трети са рак на гърдата. 75% обаче преживяват рака, което е по-високо от средната европейска стойност и това се дължи на скрининговите програми. При нас тези програми са прияти добре и при нас също не всеки би се съгласил да се подложи на скрининг Голяма роля тук играят неправителствените организации, които също подкрепят борбата необходими са също така и средства за провеждане на изследванията. Необходимо е да се повиши качеството на живот и качеството на хранене. Седем души са поискали думата. Дебатът е тежък и личен. Ще дам думата на всички. Госпожа Заборска. Так, ако пани Аюто, а я... Благодаря, госпожо председател. Точно както госпожа Аюто, смятам, че все още ни предстои много в борбата срещу рака в Европейския съюз. Трябва да гарантираме раненни прегледи, допустими и приемливи цени е, за хората промени в начина на живот. Всичко това трябва да бъде част от европейския стандарт, който да се спазва от всички държави членки. Необходимо е да мислим и за помощ за засегнатите семейства. За съжаление, това далеч все още не е постигнато. Все още има разлики между източната и западната част на живота както, срещу, както по отношение на разпространеността, така и по отношение на лечението на рака, независимо дали рак на гърдата, рак на яйчниците или а, други видове рак. А, аз ще подкрепя резолюцията, както и измененията, които внесе авторът госпожа Петир. 4 февруари е ден за борба с рака. Той е една възможност всички ние да говорим за рака, за да се знае повече и да покажем подкрепата си на жертвите и техните семейства. Като член от Европейския парламент е моя отговорност да говоря за това, което Съюза може да направи повече, за да предотврати рака и да подкрепи жертвите. Искам да подчертая голямото нещастия на жените, които страдат от различни видове заболявания, причинени от карциногенните обсуства, субстанции, които се използват в индустрията. Например, в козметиката се работи с много вещества, които са карциногенни. Трябва да направим всичко възможно, за да няма рак на работното място. Работниците трябва да имат защита от веществата, с които работят, както и е, това, което води до рак. Жените не трябва да са в по-голям е, риск от е, рак само заради работата, която извършват. Господин Мариас. Благодаря, госпожо председател. Ракът засяга както мъжете, така и жените. За жените, както става ясно от днешната дискусия, пък и от научните изследвания, става дума предимно за рак на гърдата е рак на матката, на шийката на матката. Трябва да фокусираме нашата работа най-вече върху превенцията, върху скрининговите тестове за жени, върху достъпа до безплатно или ефтино здравеопазване Следващата стъпка е оказване на психологическа подкрепа, защото медицинската интервенция, особено когато става дума за рак на а, гърдата, помага на жените да а, оцелеят, но те а, имат нужда от последваща подкрепа. Благодаря, госпожо председател. Ракът е заболяване, което не различава хората. То засяга всички жени в Европа и неговото и физическо, и психологическо отражение е огромно. Необходима е подкрепа за семействата на тези жени, както и за самите жени. Трябва да има достатъчно гарантиран достъп до здравни услуги. Не бива бюджетните ограничения да се отразяват върху ранното диагностициране, превенцията, лечението. За тази цел е необходимо да се отделят и средства от европейския бюджет. Ранното диагностициране трябва да бъде насърчавано. Това въжи и за мамографиите, също така и за диагностицирането на човешкия папиломен вирус, който засяга матката и маточната шийка. Благодаря ви. Господин Полчак. Děkuji paní předsedkyni za udělení slova. Já bych chtěl ocenit vystoupení pana komisaře a je jasné... Благодаря. Радвам се на чутото от комисаря. Всички говорим за това какво може да направи и Съюза. Превенция, начин на живот, конкретна подкрепа за засегнатите семейства. Нека да разкажа нещо от Чехия. Една дама засегната от рак на шийката на матката, млада жена, под 30 годишна, трябва да е, бъде обявена за герой в Чехия, тъй като не се страхуваше да говори за това публично. Тя каза, Проверявайте се, ходете на прегледи, не подхождайте глупаво. Тя мотивира много жени да излязат и да отидат на преглед, профилактичен преглед. Това не е системно решение, но просто а, помага, защото подсеща жените да ходят на такива прегледи. Това беше една история от Чехия, която исках да споделя с вас. Благодаря. Gracias, Госпожа Кабазон Руис. Благодаря, госпожо председател. Преживелите рак наистина живеят по-дълго, но се влушава тяхното качество на а, живот. Всяка осма жена в Европейския съюз страда от рак. предварителните прегледи на жените до 80 години са различни в различните държави и членки. Необходимо е следващата изследователска програма на Европейския съюз да вземе предвид целият аспект, свързан с пола но трябва да има а, основна насоченост на работата на комисията при борбата с този рак във всички негови аспекти и етапи. Госпожа Шуица. Е, Благодаря, госпожо председател. Говорим за изключително важна тема. Въпреки, че часът, който провеждаме Разискването е твърде късен. Онкологичните заболявания са истинска епидемия в Европейския съюз. Цифрите са поразителни. Нашата група се е, срещна е, с е, Сдружението за борба с раковите заболявания. Господин Петърле е връзката ни с това сдружение. Мисля, че и госпожа председателят е запознат с неговата дейност. Е, необходимо е, е да има по-широко сътрудничество между източноевропейските и западноевропейските страни е, в превенцията и лечението на онкологичните заболявания. Трябва да се борим за, и за този вид равенство. Равенство – в отношението към пациентите. Всички пациенти трябва да се ползват от интелигентно лечение. Не може някои да не могат да си го позволят. Господин комисаря. Благодаря ви, уважаеми депутати. С голям интерес изслушах тази дискусия и много благодаря за ангажимента ви. Някои говориха за медицинска апаратура. Сега имаме нова директива за медицинската апаратура. Сега правим оценка на здравната технология, защото става дума точно за новаторство. Да вървим напред, това е в ръцете ни. Ние можем да регулираме това, говорейки за многонационалните фирми. Добре, става дума за прозрачност карциномите. Има много нови карциногени, които са включени в списъка. И а, особено като говорим за безопасните условия на труд, ендокрините нарушители, борбата срещу тютюнопушенето. Има възможност за регулиране на пестицидите. Много направихме в тези 4 години и половина за ние. Ви благодаря. Сътрудничим си по превенцията на рака. Това е. Това е. Нужен е цялостен отговор. Нужни са инвестиции в научно-изследователската дейност. Посредством рамковите програми за научно-изследователска дейност сме инвестирали 2,8 милиарда евро от 2007 нататък за превенция. Тоест, движим се напред. 440 милиона евро последните 10 години са отишли точно за рак. Рак на жените. Най-вече насочен към рака на гърдата и рака на репродуктивните органи, достъп до данни и пенсиите. Трябва да ви информирам, миналата седмица бе прията една препоръка за създаването на една сигурна система, която ще даде възможност гражданите да имат достъп на електрон, в електронен вид на медицинска информация. Така ще подкрепим онези, които страдат от рак. И накрая трябва да подчертая, че лечението на рака не е свързано само с оцеляването след рака. Трябва да направим така, че тези хора да бъдат реинтегрирани в пазара на труда, обучението, в ежедневието. Трябва да бъде лесно това реинтегриране. Работодателите, синдикатите отговарят за това. Ще е хубаво също да се повдигне въпроса за рака и в съвета между правителствените ръководители. Този въпрос бе повдигнат на ниво съвет, но това не се е случило. Нужно е да се покаже политическа воля, да се движим напред. Насърчаваме правителствата да правят повече. Благодаря ви, колеги. И аз ви благодаря, господин комисар. Този дебат приключи. Получили сме едно предложение за резолюция. Гласуването ще бъде утре. Благодаря ви. Сега преминаваме към съвместен дебат или общо разискване. Ще дам възможност комисарите да се сменят преди да прочета заглавието на дебата. Thank you. Благодаря ви. Общо разискване правата на лицата ЛГБТИ. Имаме въпрос, искане за устен отговор към съвета и комисията за интерсексуалните. Първият е от Комисията по граждански свободи, правосъди и вътрешни работи. И след това имаме въпрос искане за устен отговор за бъдещето на списъка на дейностите за лицата ЛГБТИ 19-23 година. Това е от различни групи а, тук. И сега нека да започнем. Един от авторите на този въпрос е господин Морайс. За 5 минути заповядайте. <clears throat> Uh, Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо комисар, скъпи колеги. Преминаваме към въпроса, свързан а, с дискриминацията на LGBTI. Хубаво, е, че въпросът е включен в дневния ред. Сигурен съм, че много хора в залата се интересуват от а, този въпрос. Искам да се спра на един от аспектите на борбата срещу дискриминацията на LGBTI. Е. За първи път един от аспектите на този проблем се дебатира а, тук. А, Въпросът е дебатиран в съвета на Европа в ОНЕ и ОНЕ, но а, за първи път аспекта I в LGBTI, т.е. интерсексуалните лица, се дебатира за първи път в парламент и това е много важно. Ще ще се спра на въпроса с искане за устен отговор и резолюцията на комитета. Този въпрос засяга един не много често обсъждан въпрос, но много важен. Защо е важен? Защото когато говорим за ценности на Европейския съюз, говорим за това как се третират малцинствата, мълцинствата по отношение на а, техния пол и сексуална ориентация. Нарушенията на човешките а, права а, в тази област са голям брой. Интерсексуалните а, лица са обект на а, насилие. Много често това се счита за заболяване, което трябва да се излекува. Предприемат се хирургически интервенции за нормализиране е, в поне 21 държави членки при раждането трябва да се определи пола като мъжки или женски. Е, тези лица са стигматизирани, различен е достъп до здраве опазване, различна тяхната видимост в обществото. Все още няма правна защита от дискриминация възоснова на тези сексуални характеристики. Днес, господин комисар, ние призоваваме съвета и комисията да депатологизират интерсексуалните лица, да премахнат хирургическата интервенция за нормализиране. Има постигнат значителен напредък в някои държави членки, но в повече държави членки напредъкът е недостатъчен. А, ние настояваме за а, безпристрастно консултиране, а, регистрация, процедури за признаване на пола, но а, основните въпроси, които искаме да зададем на комисията са важни. Днес а, около 10 години след това все още нямаме хоризонтална антидискриминационна а, директива. Знам, че комисар е много ангажиран а, в работата в тази тема и въпросът е какво можем да направим, за да а, а, потикнем работата по изработване на такава директива. А, второ, какво правим? за да гарантираме, че характеристиките свързани с пола не са причина за тормоз и дискриминация. Днес Малта и Португалия се приемат наличието на този факт. Не може е, хората в Европа да се дискриминират заради техни физически характеристики, с които са е, родени. Повтарям, че е, имаме общо европейски ценности, ценности, които е, зачитаме и те трябва да въжат и за най-уязвимите в нашите а, общества. А, ние не се страхуваме да надигнем глас срещу дискриминацията на тези хора и затова съм много, много се гордея, че този въпрос искане за устен отговор и тази резолюция са включени в днешния дневен ред. Благодаря. Сега ще дам думата на госпожа Кораца Билт. President. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар Юрова уважаеми са автори. LGBTI. Какво означава и накрая? Това ай. Интерсексуални лица, а не идеология. Тези хора страдат от дискриминация и насилие. И то от детство. Радвам се, че съм автор на първата за НП резолюция за правата на интерсексуалните лица. Лицата означени с тази буква И. Децата биват подлагани на хирургически интервенции. Това нарушава правата им и уврежда здравето им. Помислете си, ако това стане с вашето дете. И от двете страни на Атлантическия океан защитата на правата на човека е под заплаха, под атака. Общността ЛГБТИ е лесна мишена за крайната десница. Дискриминацията на основание полова принадлежност или социален пол няма никакво място в нашето общество. Съгласна съм с господин Мораес, че директивата за забрана на дискриминация най-сетне трябва да бъде приета. Нередно е тя да е блокирана в съвета в продължение на години жертви на хомофобия, стигматизация, на турмоз, на език на омразата са тези хора, които се опитваме да защитим. Европейският съюз трябва да стане водач. Водач в защитата на основните права глобално трябва да стимулираме толерантността, равенството и разнообразието. Законодателството, включително това, което гарантира достъпа до правосъдие, е необходимо, но недостатъчно. Трябва да променим начина на говорене, трябва да променим менталитета и трябва да гарантираме бъдещето на този списък от действия в подкрепа на лицата от групата ЛГБТИ. Призовавам комисията да приеме ясна стратегия и план за действие за утвърждаване и защита на правата на хората от групата ЛГБТИ в Европа и извън нея. Правата на тази група лица са човешки права. Благодаря, госпожо председател. Thank you, madam. Благодаря. Госпожа Бьорк за две минути. Е, Благодаря. Лицата от групата ЛГБТИ са заплашвани, сплашвани, обекца на насилие. Техните семейства не се признават отношението към тях почива върху медицински, инвазивни терапии, дори някои биват затваряни. Има напредък, но в, само в някои държави, не във всички. Нападат се хора, които сформират организации, които подкрепят тази група. Хората ЛГБТИ биват, се смятат за е, извращение. Трябва да бъде нормализирано това. Трябва да търсим по-добро бъдеще. Нужна е солидарност с тези движения, с хората. Трябва да бъдем човечни, трябва да се изправим заедно с тях. Искаме повече политически действия, даже изискваме такива. Политиците дори не могат да стигнат до съгласие за някакви малки отстъпки, за да запишат нещо черно на бяло заради Орбан и други като него. Искаме позицията ни да върви напред по този фронт. Е, държим да се направи цялостна стратегия за правата на ЛГБТИ, да няма дискриминация, законодателство, което да върви срещу тази дискриминация, да спрем омразата срещу хората в тази група. Трябва да подкрепим децата, а, в Европа и а, тези семейства. Няма да изчезнем. Аз смятам да се върна след изборите през май месец и тогава вече трябва да се предприемат действия. Ние ще придвижим тази тема напред, защото нашия живот, нашите искания, нашите мечти не са просто там. Те просто са шанс, една възможност. Трябва да разбием тези старомодни идеи, идеи за това, що е то пол и социопол. Хората имат различни тела, в крайна сметка. Нека да се възползваме от тази възможност и да тръгнем напред. Господин Виоти, за две минути. Благодаря, госпожо комисар. Ако ми позволите, искам да кажа няколко думи в началото за това, че тези два въпроса, които най-вероятно ще приключат работата по този въпрос на този законодателен мандат, е работа на много колеги в рамките на интергрупата ЛГБТИ в Европейския съюз което ме кара да се чувствам горд. Посредством тази резолюция Европейския парламент иска да прикани Европейската комисия да гарантира правата на хората ЛГБТИ и да каже, че това е приоритет в работната програма от 19 до 24 година. Много е важно да има последваща стратегия, цялостна стратегия или с действие, за да може да се подобри допълнително защитата на всичките хора от групата ЛГБТИ и да има равенство за тези хора. А, правата на тези хора сега не са запазени в целия Европейски съюз. Ние, за съжаление, нямаме глобална защита срещу дискриминацията, която почива на социопола, сексуалната ориентация или половите характеристики. Не са признати тези лица във всички държави членки. Има стерилизация дори, която е задължителна, за да може да бъдеш признат а, като лице лице от друг пол в 8 държави членки, а пък 18 държави членки искат посещение при психиатър. Интерсексуалните бебета биват предлагани, подлагани на интервенции за нормализация. Списъкът а, с действия като че ли не е достатъчно добър и отговора на Европейския съюз а, като че ли не е интегриран дори в социалния стълб за да може този програмен документ да върви напред, да защитим гражданите, интелектуалните лица, да няма дискриминация, нужна е една хоризонтална директива, която е блокара, блокирана вече 10 години, а са нужни конкретни мерки, за да може да бъдат свободни семействата, дори семействата на ЛГБТИ. И за това трябва да се обърнем